Благодаря ви. Бих искал да поздравя кандидат комисария по економическите въпроси, Пауло Джентилони. Нашата комисия е водещата комисия за това изслушване. Освен това, искам да приветствам колегите от комисията по бюджета и по заедостта. Също така членове на комисиите Инта и Имко. Те също са поканени. Искам също така да припомня, че в съответствие с насоките на комисията, парламента оценява кандидат-комисарите и тяхната обща компетентност, лична независимост и отдаденост на европейската кауза, също така техните умения за съответния портфейл. Знаете, че сме подготвили писмени въпроси. Писмените отговори са ви изпратени на всички езици. Комисията по правните въпроси няма възражение за провеждането на това изслушване. Нека сега да ви кажа как ще протече този дебат. Първо, кандидат комисария ще а, направи уводно изявление, не повече от 15 минути и накрая ще има 5 минути за заключителни думи. След встъпителното изказване следват изказванията на членовете на слотове от 5 минути, 1 минута за въпрос, 2, 2 минути за отговор е, и ако има уточняващи въпроси, те е, могат да бъдат зададени за една минута. Една минута ще има за отговор. Първия кръг от седем въпроса ще бъдат зададени от представители на политическите групи. Втория кръг е, ще е, бъде разпределен 18 въпроса общо между политическите групи по системата Донт. Ще се включат също така и а, независимите депутати. Пълен езиков режим, всички могат да говорят и да слушат а, родния си език. А, ораторите трябва да имат предвид, че това, което кажат, ще се превежда и затова ги моля да не говорят твърде бързо. А, също така, дебатът се излъчва а, по а, интернет. Сега ще дам думата на е, кандидат-комисаря господин Джетилони за е, изказване не повече от 15 минути. Грация, сеньора президент. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. За мен е чест, че съм тук сред вас тази сутрин през последните 20 години, в които имах парламентарен опит като редови депутат, министър, министър-председател, научих нещо много важно. С избраните представители трябва да се води диалог и да се разговаря и се дават отговори. Днешното изслушване е първият случай да го направя и мнозина ще го проследят ако трябва да обобщя себе си в няколко думи, пътят, който, сми, пътя, който смятам да предприема, са думите амбиция и споделяне, амбициозна и споделена програма. През годините зад нас, независимо от това, че преодоляхме економическата криза и върнахме се към растежа, предизвикателствата не липсваха и си остават. Бриксът с несигурностите, които го заобикалят, с едно чувство сред много граждани на въздържаност и често враждебност към Европейския съюз и бързата на технологичните промени и страховете, свързани с идентичността. Разбира се, страховете имат различна сила в различните страни, но някъде има, всякъде има противоречие между економическия растеж и недостатъчната му социална и екологична устойчивост. Европейските граждани искат отговори. Да си помислим за децата родени това десетилетие не бива да ги разочароваме по отношение на климатичните изменения. Искаме да не допуснем през първи път в... Което, което, за, да е първото, което и има по-малко възможности от своите родители. Моето поколение получи много от Европа и не мога да не си спомня как ръководителите на държавите е, държавните правителствени ръководители отбелязаха 60-та годишнина от Римския е, договор, е, подписан в моя град. Войната, разделенията ни, нап... ни напомня колко е важно обединението на Германия. Изключителните постигнати резултати говорят за необходимостта от амбициозна програма – ние не можем да, да стоим на едно място, когато светът около нас се движи. Тези думи на Жан Моне никога не са били толкова актуални. Това е огромна отговорност. Убеден съм, че този амбициозен хоризонт, комисията и парламента ще бъдат партньори. От своя страна, ако бъда утвърден, аз ще се подготвя за тази отговорност с смиреност и кораж. Ангажимента към Европа винаги бил в центъра на моят политически живот, винаги е насочвал действията ми в италианското правителство. Ето защо аз поемам това предизвикателство с ентусиазъм като италянец и европеец. В политическите насоки на госпожа фон дер Лайен – Видяхме нейната визия за Европа, която трябва да поема по пътя на една екологично чиста планета. В Европа можем да живеем само ако съжителстваме мирно и преминем към социална пазарна економика. Тази визия ще следвам и аз ще работя с Валдис Домбровски, с кандидата за заместник председател на комисията и с другите членове на колегиума, за да откликнем на това, което европейците справо очакват. Просперитет, стабилност и закрила. Пътната ми карта като комисар за економиката ще се основава на приоритетите, определени от госпожа фон дер Лайен. Отдаден съм на екологичната кауза вече 35 години. Днес всички знаем, че е дошло време да се действа. Трябва да се защити нашата планета. Имаме нужда съответно от инициативи в различни посоки. Основен приоритет ще бъде устойчиви приобщаващ растеж. Ще работя за тесни партньорства с държавите членки чрез чести разговори с представители на правителствата, НПО, гражданите като част от економическия надзор. Искам да интегрирам целите за устойчиво развитие в европейския семестър, без да губи от поглед въздействието. Устойчивия приобщаваш растеж означава и социална устойчивост. Нарастващото неравенство засяга и подкопава нашия европейски социален модел. Съответно, в тази посока е необходимо да се действа спешно. Приоритет за мен ще бъде да се намали и неравенството между половете. Един от е, основните ми приоритети ще бъде разгръщането на европейската схема за защита при безработица. Европейския парламент дълго време разработваше този план. От политическа гледна точка тази цел няма да е лесна за постигане, но смятам, че е важно да можем да осигурим защита за гражданите тогава, когато късмета не е с тях. Освен това ще работя за разгръщането на пакта за растеж и стабилност. Ще работя за гъвкавост на правилата тогава, когато е необходимо да има една фискална политика, която да доведе до стабилност и до инвестиции. Когато работя за прилагането на нашите правила, ще поставя акцента върху намаляването на бедността. Високата задлъжнялост при лоша конюнктура винаги ме е вълнувала като проблем – Освен това ще използвам различни фискални лостове, за да допринеса за стабилност, когато конъюнктурата не е благоприятна. Ще използвам възможността, която ми дават така наречените двупакети, шесто пакет, за да обмисля кой е правилният път напред, възоснова на уроците, които сме научили. И естествено ще работя и за засилване на ролята на Европа Европейския съвет за стабилност. Ще дам ход на програмите InvestEU и Европейския план за инвестиции. Преобразуването на нашите економики е тясно свързано с инвестициите. Необходимо е да има енергиен преход, да има екологизация на економиката, е, необходимо е да се постигнат целите свързани с въглерода, трябва да се инвестира в е, научна дейност, е, в иновации, в устойчива инфраструктура, в социални дейности. Необходимо е освен това да се укрепи и нашата обща валута. Приоритет за председателката и за мен е завършването на економически и паричния съюз. Бих искал да благодаря на парламента и на вашата комисия в частност за това, което постигнахте в тази област. Ако успеем да постигнем напредък, ще имаме и по-голяма стабилност, еврозоната ще стане по-стабилна и устойчива, ще укрепим международната роля на еврото, а знаете, че това е геополитически приоритет за нас. Уважаеми депутати, 74% от гражданите смятат, че Европейския съюз трябва да се бори по-добре с данъчните измами. Готов съм да работя за ефективно и справедливо данъчно облагане в ЕС. Първият ми приоритет ще бъде да се гарантира, че данъчното облагане наистина дава своята дан, що се отнася до екологичния статус на планетата. Аз ще работя за създаването на норми за поведение у потребителите, у всички граждани, така, щото да има една екологично чиста, устойчива економика. Ще работя за промяна на различни директиви, за да се постигнат екологичните цели. Ще работя и за въвеждане на така наречения въглероден данък по границите, който естествено ще спазва и нормативните разпоредби. Ще работя за социален баланс, ще използвам клаузата пасарел, както и всички други инструменти, които имаме, които ще ни дадат възможност да приемем предложението в областта на данъчното облагане чрез квалифицирано мнозинство в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. На следващо място искам да работя за промяна на корпоративното данъчно облагане в международен план. Настоящата система в глобален план не е адекватна. Прехода към цифровата економика доведе до разрив между това къде се генерира пазарната стойност и къде се плащат данъците. Освен това, данъчните политики понякога изкривяват целите, свързани с краткосрочното генериране на приходи. В момента в рамките на г 20 с подкрепата на ОИСР се водят разговори по този въпрос. До края на следващата година е необходимо да отчетем международните разговори в тази област. Ако няма консенсус, аз е, ще направя усилия за справедлив европейски данък за цифровите гиганти, както и за обща корпоративна основа за данъчно облагане. Освен това, искам да се боря срещу неплащането на данъци и данъчните измами. Не искаме доверието на гражданите да бъде подкопавано ще се изправя срещу тези, които нарушават правилата и няма да се колебая да наложа санкции за тези, които не следват правилата. И накрая искам да кажа, че се гордея, че ще бъда, ако ме изберете, и комисар за митническия съюз. То е основно постижение за съюза, макар че много хора гледат на него като на даденост. Всъщност тенденциите в световен план, що се отнася до търговията, промяната на бизнес моделите, електронната търговия, всичко това изисква да се промени митническия съюз и аз ще работя за това митническия съюз да стане по-ефективен. Не само моите планове, но и всички приоритети на госпожа фон дер Лайен ще изискват една солидна основа от надежна статистическа информация. Аз смятам да се осланям на Евростат и на националните статистически служби. Те са много надежни И между другото ще продължа работата с оглед на твоя Евростат да остане най-надежният статистически източник в Европейския съюз. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, аз изложих само някои от основните цели, които, ако бъда утвърден, ще преследвам през своя мандат. За да, го, за да ги постигна в много случаи, ще имаме нужда от изключителен политически ангажимент. Аз лично ще положа всички усилия познавам и уважавам различието на виждания между политическите групи, държавите, членки, различните географски региони. В интерес на всички е да не допускаме тези интереси да подхранват предразсъдъците и да доведат до спъване на нашия път в един бързо променящ се свят. Това би било трагична грешка. Политическият ми опит не е кратък и е следователно много ясно, че ще се предлагат решения, ще се търсят компромиси, ще се насърчава колегиалната работа в комисията и най-вече става дума за изграждане на това, което е най-ценно взаимно доверие между всички страни. Вие ще бъдете моя стабилен ориентир чрез процедури за диалог. Към аз ще се обръщам към економическата комисия на парламента преди взимането на всяко решение. Ще работя с вас по новите приоритети, очертани от новоизбраната председателка. Централната роля на взаимоотношенията с парламента за мен не е само въпрос на спазване на междуинституционалните правила в парламента. Това е политически избор във времена, в които на глобално ниво защитата на представителната либерална демокрация се превърна в актуален въпрос. Благодаря ви и очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин Джентилони. Преминаваме към въпросите. Започваме с координаторите на политическите групи от групата е, ЕКОН. Маркос Фербер от НП е първият. Утре, госпожо председател, е, господин Джентилон. И толкова много хора ми се обадиха от Рим да ми кажат е, колко, колко чудесен кандидат имаме. Само папата не ми се обади. А, казаха ми, че няма нужда да ви задавам въпрос, но все пак ще ви задам един въпрос. Най-основният въпрос. Какво смятате за пакта за стабилност и растеж? А, един колега от италианското правителство ми каза, че проблема не е с а, европейските правила, с това, че правилата се игнорират. И аз Изцяло съм съгласен с това. Същевременно вие се изказахте критично срещу пакта за стабилност и растеж. Новото италианско правителство иска гъвкавост и през следващите години те, те предвиждат да се увеличи не само номиналния, но и структурния дефицит, за да могат да бъдат подготвени за това, което идва. И за това моя въпрос е какво мислите за пакта за стабилност и растеж и дали сте съгласен а, с мен а, и дали ще проверите спазването на тези правила от страна на италианското правителство. Благодаря ви. За въпроса благодаря на тези, които са ви се обадили от Рим. мисля, че вашия въпрос е изключително основателен. Имаме правила, имаме пакта за стабилност и растеж и трябва да ги прилагаме. В рамките на пакта е предвидена гъвкавост. Това не е отстъпка пред една или друга държава, това е част от правилата. Няма да коментирам проекто бюджета на Италия, защото, между другото, ние все още нямаме такъв. Очакваме да имаме проектове бюджет след 12 дни. И аз ще ще отделя на този бюджет толкова внимание, колкото и на всички останали бюджети на държавите членки. Господин Фербер, искам да бъда параделно ясен. Аз няма да бъда представител на едно единствено правителство в комисията. комисията има представители на различните правителства. Аз ще бъда ам, мини, комисар по економическите въпроси. Така че ще а, ако ме одобрите, ще се занимавам с всичките 26 бюджета, които ще постъпат в моя офис. Благодаря ви, господин Джентилони. В договора за Европейския за Европейския съюз и останалите текстове не каса, са само две е, страници. Останалите пояснения се простират на 100 страници. Не мислите ли, че трябва да постигнем значително упростяване, за да може държавите членки отново да са наясно какви са правилата, а, а не всеки да търси в 100-те страници, в 17-те точки това, което би могло да се отнася до него. Не смятате ли, че трябва да направим правилата малко по-стегнати, да упростим малко правилата в пакта за стабилност и растеж, за да можем, когато се наруши дадено правило, да се наложи и санкция? Uh, yes, I agree. Да, съгласен съм. Съгласен съм с вас. Правилата от пакта за стабилност и растеж са всичко друго, но не е и прости. високо оценя мнението на Европейския фискален борт, съсредоточено в три неща. В момента предстои да се преразгледат правилата от двупакета и шесто пакета. Е, прегледа ще бъде завършен до края на е, годината и ще имаме възможност да говорим за това как ще вървим напред. Дали ще тълкуваме или ще правим законодателни е, промени. Това ще бъде големия дебат. Thank you. Благодаря ви. Господин Фернандес от Социалистите и демократи. Muchas gracias, Presidenta. Bienvenido, комисарио. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин кандидат комисар. Европа като че ли е поела по пътя на рецесия. И тази рецесия се приближава точно тогава, когато паричната политика май се сблъсква с една стена – вие казахте, че има нужда от нова фискална политика. За да се случи това обаче, трябва да се направи промяна в пакта за растеж и стабилност. По-настоящем целта е да се проверяват сметките във всяка една държава членка и да се заверяват те. Искам обаче да спомена, че в пакта за растеж се говори и за намаляване на дефицита както и между другото за това да се даде и пространство за фискално маневриране в държавите членки. Вие казахте, че пакта за растеж и стабилност трябва да стане по-добър, що се отнася до цикличния характер на економиката. Комисията обаче принуждава някои държави членки да правят инвестиции. Какво смятате вие за промяната в пакта за растеж и стабилност? Господин Джентилоне. Да, прав сте за рецесията. Благодаря за въпроса. Да, това е така. След около месец, началото на ноември, ще получим точна економическа прогноза. Мисля, че ще бъде много интересно да видим доколко наистина има рецесия доколко дълбока е тя и съответно какво трябва да се направи във връзка с фискалните ни решения. Като цяло съм съгласен с това, което казахте, а именно, че пакта за растеж и стабилност не се свежда само до това да се намали задлъжнялостта. Там се говори и за растеж, и се говори за координирани фискални политики в Европа. Вярно е, че ако имаме само инструмента на паричната политика, това няма как да е достатъчно. По принцип това не е достатъчно и най-вече не е достатъчно във време на забавяне в економиката. Имаме нужда от по-координирана фискална политика. Естествено има различия, те се виждат между различните държави. Следва да се постави ясен акцент върху необходимостта от инвестиции. Мисля, че програмата на фон Лайен има няколко инструмента, които да подсилят инвестициите. Искам да ви благодаря на вас като докладчик и на всички докладчици за взетото решение да се разгърне програмата Invest EU. Това е един много важен инструмент за идните 5 години. Последващ въпрос? Кандидато. Всъщност, в допълнение към реформата на пакта, за да може да се постигне цялостна политика за целия Европейски съюз, която да е по-антициклична по своя характер, имаме нужда и от инструмент за еврозоната, който, която е по-централизиране. Има нужда от мерки, които да допълнят фискалните позиции на европейско ниво. Имаме и предложения за инвестиции от предишната комисия – Председателката, която бе избрана, предложи идеята за схема за подпомагане при безработица. Какво смятате? Как да създадем един цялостен агрегиран инструмент? Какво да направим в допълнение към пакта за растеж и стабилност, за да се изправим срещу цикличния характер на економиката и да се справим с рецесията, която приближава в момента. Джентилоне. През последните няколко седмици чухме гласове, които говорят за нещо, което всички виждаме. А именно, ако ще имаме паричен съюз, трябва да има и механизми за стабилизация. Това беше казано от председателя Драги тук преди няколко седмици. Казва се често и от представители на МВФ и на ОИСР. Знаем обаче, че сред държавите членки има политически разнобой. Госпожа фон дер Лайен показа, че има няколко инструмента, които са релевантни в това отношение. Един от тях е схемата свързана с безработицата и презастраховането. На следващо място механизмите за конвергенция между бюджетите. Има и още едно предложение, което комисията разгърна миналата година. Мисля, че не би трябвало всички тези инструменти да се отстраняват от масата. Необходимо е да се отчитат различните позиции, но следва да се осъзнае, че бъдещето на ИПС е всъщност задълбочаването на ИПС, не на последно място благодарение на тези механизми за стабилизиране. Благодаря Луис Гарикано от Обнови Европа. Gracias, señor Gentiloni. Eh, me gustaría continuar en esta, en esta cuestión de las herramientas de estabilización y en particular del... Eh... Сега по въпроса за инструментите за стабилизиране и предложението за осигурителна схема за безработица, направена от госпожа фон дер Лайн. Това би имало силна стабилизираща функция. Тези контрациклични политика биха могли да стабилизират еврозоната, но както обикновено дяволът е в детайлите. По-конкретно бих искал да чуя какво мислите за фактическото създаване на тази осигурителна схема, за да избегнем рисковете, които притесняват всички нас в нашата група, а именно да не допуснем трансфери между държавите членки и също така осигуряване на съвместимостта с националните системи за осигуряване при безработица. Искаме да избегнем също така и моралният риск. Благодаря, господин Гарикано. Аз мисля, че това предложение има двояка цел. Очевидно не трябва да подценяваме отговорно, социалния, социалната цел, която е важна за гражданите, а именно национални инструменти срещу безработица. Това е важен въпрос, защото в този случай ние можем да създадем инструмент с ясно социално измерение – и предназначение и да го съчетаем с стабилизационни цели. Но това не е само стабилизационен инструмент. Схемата за осигуряване не би трябвало да бъде инструмент за постоянни трансфери от една страна към друга. Uh, не би трябвало да отслабва процесите на структурни реформи във всяка държава членка. Трябва да бъде насочен срещу външните а, сътресения и да разполага с механизъм за автоматично изплащане. Моята задача е да Дефинирам механизма и това ще бъде, да бъде една от сериозните задачи от техническа и политическа гледна точка. Дали тази система ще се основава на кредити или на пряка подкрепа за националните бюджети е много важна дискусия. Не е сигурно, че тези два сценария трябва да си противоречат. Може да се започне с един, но това е нещо, по което ще трябва да започнем бързо работа. Допълнителен въпрос. Очаквам да работя с, по това предложение с вас, ако, бъда, ако бъдете утвърден. Но бихте ли ни казали нещо за календара? Това ще бъде ли един от основните ви приоритети? Или пък ще започнете работа малко по-късно и ще работите ли с нас? Ще започна работа веднага веднага ще зависи от политическите аспекти. Но ако бъда утвърден, аз ще работя с колегата Шмидт и с колегиума. Ако трябва да съм откровен, е ясно, че много е лесно тази система да се създаде възосновата на кредити. Не, не е лесно, но е по-лесно и е по-бързо. Ако в основата и е бюджетната подкрепа, това би осложнило нещата и би имало последици за приемането и, е, за разработването и приемането на бюджета. В встъпителни си думи казах, че трябва да бъдем амбициозни. Мисля, че и по тази тема трябва да бъдем амбициозни. Благодаря. Свен Гиголт от е, Зелените. Господ... Have damaged the fairness, efficiency and господин Джентилони, Люксликс е, е, увредиха репутацията на е, Европа. Злоупотребата на общия пазар за, не, за несправедливо ниско данъчно облагане си остава. Възнамерявате ли да направите предложение за зелено данъчно облагане, в това число нов данъчен пакет за е, ефективно корпоративно облагане с е, минимална ставка за корпоративен данък и второ преминаваме към екологичен и енергиен данък, в това число данък върху керосина за авиационния сектор и въглероден данък, е, за да се спазва принципа на замърсителят плаща. Благодаря, господин Гиголд. Лично аз съм убеден, че въпроса за данъчното облагане, който от десетилетия не е заемал важно място в европейските институции по причини, които са ви известни, започна да става все по-актуален. И до някъде това се дължи на инициативите на парламента. Моята задача, оценявайки това, което беше постигнато, а то беше много актуално, е, така задачата ми ще бъде е, да продължим започнатата работа и да я доразвием. Предложението, което правите за ангажимент към нов план за действие би било начин за това. Въпросът е как да отправим веднага ясно послание. Да, ние държим на тези въпроси. Околна среда, корпоративен данък, данъчни измами и така нататък. Би било уместно да се предложи на колегиума план в план, който отразява интересите на гражданите. Освен това, знаете много по-добре от мен, че това е личен политически ангажимент. Ние работим в колегиум и в междуинституционална рамка, където решенията за данъчно облагане се взимат с консенсус. И това ще бъде едно от основните политически предизвикателства през следващите години. Допълнителен въпрос. Благодаря за личния ви ангажимент, но отвъд него някои от предложенията на последната комисия остават блокирани в съвета – и в писмените отговори вие казахте, че сте готов да направите така, че тези предложения да бъдат подложени не на гласуване с консенсус, а на гласуване с мнозинство по член 116 от договора. Кои предложения смятате, че трябва да бъдат подложени на гласуване с мнозинство и кога според вас е най-уместният момент това да се случи? Както знаете, има сложни правни въпроси. Ако се позовем на член 116, знаете, че става дума за отклонение от условията на единия пазар. Ако смятаме да се позовем на член 116, избора на тема е тясно свързан с това условие. Не можем да преминем от някакви екологични въпроси или въпроси за корпоративно данъчно облагане, само в случай, когато има ясен консенсус, че това значително отклонение съществува. За паса, пасарелната клауза времето ми изтече, но може би ще имам възможност да се спра на този въпрос. Тук е, правната обвързаност е по-слаба, отколкото член 116, но има нужда от консенсус. Господин Антонио Риналди от Идентичност и демокрация. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат, комисар. Аз ще говоря на италиански. Господин Джентилони, не смятате ли, че трябва да се преосмисли метода, използван от комисията за изчисляване на output gap, тъй като това води до намаляване на потенциалния БВП в сравнение с метода, прилаган от Международния валутен фонд. Това води до неизбежен по-лош баланс в Италия на 30 септември беше внесен бюджет, който вместо да предлага подобряване с 0,6% на структурния баланс, се предлага 0,1%. Освен това, има 0,4% нереалистични обещания за възстановяване на несъбраните данъци. Не смятате ли, че този бюджет не спазва правилата за бюджета на страница 9? Или пък ще трябва да се започне процедура за нарушение. Накрая, смятате ли накрая да се занимаете с проблема с огромния търговски излишък на трупан от страни като Германия и Холандия? които, предви, които превишават 6%, така както е предвидено от 6 пакета. Благодаря. Благодаря, господин Риналди. Ще ми позволите да използвам, ще се позова на документа, който все още не е предложение за бюджет и за това ще ми позволите да преведа, да е, повторя това, което казах в отговор на друг въпрос. От 1 ноември, ако бъда утвърден, аз ще се занимая с предложението за бюджет на 27 държави членки, в това число и на Италия – тези предложения ще бъдат представени в средата на октомври. Това въжи и за италианския. Що се отнася до output gap или различията в производството и потенциалния растеж, няма съмнение, че много наблюдатели и много политически партии през последните години подчертаха, че тези показатели трудно могат да бъдат квалифицирани като сигурност. Има предложение да се приемат по-сигурни критерии, да речем критерии като публичните разходи, а не критерии като output gap или потенциален растеж, които са обект на субективни преценки и разговорите през следващите месеци или седмици в светлината на преразглеждането на двупакета и шестопакета и мисля ще бъдат насочени към по-просто тълкуване. Това е важно. Те времето ми изтече. Знам, че страни, които имат фискален буфер, го използват. Посланието на Европейската комисия, онзи, който има фискален буфер, нека да го използва. Допълнителен въпрос? Много набързо. Що се отнася до бюджета, внесена на 30 септември, той е от съвета на министрите. Може да се смята, че това е много важен документ с голяма тежест и трябва да премине през парламента, който ще го измени. Но основната, основното съдържание е ясно, промените ще бъдат незначителни като комисар как ще тълкувате тези цифри, мейки предвид, че предишното правителство беше подложено на различно отношение. Що се отнася до output gap или разликата в производството, искам да ви помо... искам да обърна внимание, че методът трябва да е идентичен с този на Международния валутен фонд, що се отнася до останалото. Е, бихме искали да знаем какви взаимоотношения имат останалите страни с възможността да водят експанзивна фискална политика. Ние казвам, ние говорим за това отдавна и се надявам, че вие ще е, възприемете тази посока. Господин Риналди, по експанзивната политика, по която нямах време да отговоря поради липса на време преди малко, възоснова на нашите економически прогнози, е, направени през лятото от комисията. Ще дадем, ще се, е, ще предложим е, положителен, положително, положителна широка фискална позиция. Има забавяне на економическия растеж, не говорим за рецесия. Ще видим дали растежът ще се възобнови или ще се забави още. Това ще бъде много важно за фискалната позиция на държавите членки за следващия период. Господин Йохан Ван Овертвелт от ЕКР. Господин Джантилони, добър ден. Ето ме. Много неща вече се казаха за пакта за стабилност и растеж, е, фискалната стабилност и по фискални въпроси. Ако ви е, утвърдим, вие ще отговаряте за Евростат, където все още сила правилото, че е, публичните инвестиции трябва да е, се заложат в годината, в която ще се направят, което е абсурдно, защото няма никоя частна компания, която работи по този начин. Смятам, че ако това правило се подобри, това ще бъде най-ефективният начин за стимулиране на инвестициите да се разшири фискалното пространство за държавите. Ще промените ли това правило? Благодаря ви за въпроса. Въпросът ви ми позволява да кажа нещо, което смятам за много важно. Защото когато ме номинираха за комисар и когато председателката ми каза, че ще отговарям и за Евростат, наред с ЕКФИН и Таксут, които знаете колко качествено и добре и ефективно работят, а, посланието, което получих и което много искам да повторя пред вас е, че първото нещо, което трябва да направи а, един комисар, който отговаря за Евростат, е да запази независимостта на Евростат по отношение на критериите, бройките, политиките. Знам а, от моя опит като премьер, че политиците и министрите а, не винаги са доволни от съдържанието и времето, в което се правят статистиките. Но такова е правилото и това е, е първата ми реакция на вашия въпрос. В моето качество на отговаряща за Евростат е, е, не трябва да влияя на автономността това е въпрос, който трябва да се обсъжда от парламента, от съвета, но комисията не може да решава дали този един или друг критерий е правилен или не. Последващ въпрос. Фискалните въпроси са свързани с данъчните въпроси. Аз прочетох във вашите отговори, че вие сте за фискалната хармонизация също така и за квалифицирането мнозинство, което се гласува по тези въпроси. Това за мен а, означава, че вие ще се застъпите, така да се каже, ще работите по-скоро за големите, а не за малките държави. Какво ще направите за фискалните интереси на по-малките държави? Аз ще се опитам да работя за консенсус. Това, според мен, е задължително за всеки европейски комисар, особено когато става дума за данъчни въпроси. Че член 116 ни задава правилото също така за единодушие. И мисля, че представят от комисария беше е, одобрено 24 държави е, членки, 3 бяха против, което за момента отхвърли предложението. Така че ролята на държавите членки по отношение на данчното облагане, независимо от това дали са малки или големи, е относителна имаме мнението на обществеността, парламент, член 116 не можем да приемем идеята да се избягва да се вземе решение за данъчното облагане. Мено обри от Гуе. Добър ден, господин Джентилони ще задам въпрос за укриването на данъци. Няма да представям целият списък с скандали LuxX, Panama Papers. И веднага преминавам към много многонационални предприятия, някои от тях, които познавате много добре, като Амазон, че, които нямат репутация за добри данакоплаци. Има и такива, които са включени в... Има страни, които са включени в списъка за данъчни обеща, като Панама. Преди да дойда в парламента, аз работих за Оксфам. Има Пред тази сграда неправителствени организации са организирали демонстрация и представят е, списък е, с е, данъчните обежища. Те представиха този списък на комисията ТАКС 3. Какви мерки смятате да предприемете, за да стане този списък по-обективен Смятате ли да преразгледате критериите, за да обхванете всички данъчни практики и а, данъч, нулевата данъчна ставка според а, вас а, трябва ли да бъде обект на внимание? Благодаря. Що се отнася моя ресор в областта на данъчното облагане – Аз го ликвидирах преди изпратя документите си в правната комисия. Аз не съм. Аз нямах портфел на милионер. Знаете, вие сте абсолютно права, че трябва да бъдем ефективни и ако трябва по-ефективни, когато се борим срещу данъчните обежища. Дали това, което сме предприели през последните години е безрезултатно, не съм сигурен. Аз няма да защитавам нещо, което не съм правил, но парламента трябва да се гордее с това, че има напредък. Черния списък, за който говорите, със сигурност може да се допълни но като бивш министър на външните работи, знам, че в много страни меката сила на черния списък се усеща много добре и много четливо и доведе до промени в най-лошите данъчни режими. Трябва да направим повече и трябва да го правим заедно. Благодаря. Е, да не е портофео на милионер, 10 000 от Амазон. Не знам, че това няма да ви обезкуражи да действате в бъдеще. Това, което ме вълнува е въпроса за последователността. За страните, да, има, има черен списък с държави, които са данъчни обежища, а има страни от Европейския съюз, като Люксембург и други Онези, които а, блокират в съвета, са, не са най-големите, а малки страни като Ирландия и Люксембург, страните продължават а, да провеждат вредни данъчни практики. Готови ли, готов ли сте да работите за минимално данъчно облагане на европейско ниво? И ще настоявате ли европейските страни да бъдат оценявани възоснова на същите критерии като трети страни и ще е, проведете ли е, докладване по е, страни? Аз мисля, че не можем да приемем идеята за агресивна данъчна конкуренция между държавите членки. Това е реалност, която не можем да приемем. Трябва да работим в тази област Минималното данъчно облагане е едно от решенията. Знаете много добре, че проектът по проекта не е започнала същинска работа в съвета, но има мобилизация на общественото мнение – парламентът настоява и от моя страна има ясно намерение като комисар по въпроса на економиката. Ще работим и ще намерим решение. Благодаря. Сега преминаваме към втория кръг въпроси. Искам да ви припомня, че времето за изказване е ограничено е, наистина стриктно една минута за въпрос и една минута за последващ въпрос. Хосе Гарсия, Маргало и Мърфил от НП. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин кандидат. Говорите за економическия спад, други са на мнение, че положението е по-лошо и сме на прага на криза. Криза на предлагането. И тази криза се държа напрежението между Съединените щати и Китай, митата, идеологическата война, Брексит високата цена на петрола, дългосрочната терапия би била структурна реформа. Но в краткосрочен план, заедно с господин Драги госпожа Лагард, би трябвало да преминем към гъвкава бюджетна политика. Моят въпрос е как ще продължим да работим с толкова ниски лихви и, и ще успеем също време да гарантираме финансовата стабилност. Втори въпрос. Няма да говоря за ефекта върху статистиката, но инвестициите в определени области ще се взимат предвид, особено в цифровата област. припомних на, на Мал, Маркус Фербер, няма да ви казвам какво му казах, вие ще се сетите. Благодаря ви, господин Маргайо. Не мога да ви отговоря на испански, така че ще си послужа с английски. Прогнозата за ноември за нас е отправна точка. Знам, че всички следят прогнозите на различни е, институти по света. Знам, че имаме сериозно забавяне и то би могло да продължи повече от очакваните 6 месеца или една година. В такъв случай, пък и във всеки случай, не можем да разчитаме само на а, монетарната политика. Да, ние ще обсъждаме и такива решение. Няма да коментирам решенията на ЕЦБ по принцип. Няма да коментирам решенията на ЕЦБ. На ЕЦБ. Но знаем и мисля, че с това всичко, всички сме съгласни, че единствено паричната политика не е достатъчна, за да посрещнем една трудна ситуация когато става дума за дългосрочно забавене в растежа. Не рецесия, а забавене на растежа. Към паричната политика трябва да добавим по-координирана фискална политика, инвестиции и структурни реформи. Много е интересно, че едно от решенията на последната европейска среща на върха беше е, във връзка с бюджетния инструмент е, за конвергентност и конкурентоспособност, промяна, която е, насърчава структурните реформи. Ще видим как ще се финансира този инструмент и колко ефективен ще бъде той, но идеята е ясна и тя върви в посоката, която споменахте. Последващ въпрос? не, не знам какво сте сънували тази нощ. Вие говорите за 27 бюджета, те всъщност са 28. А, а, говорихте и за данъчна реформа, но във връзка с Брексит е, е, е голям проблема с ирландската граница. Това ще бъде прецедент. Е, а, от който Обединеното кралство ще се възползва за бъдещите си отношения с Европейския съюз. А, и мисля, че Ламанша ще стане един вид Сингапур. Говорихте също така и за данъчните убежища. Знаем за Гибралтар, където няма данъци. Например, няма данък върху хазарта, само 5% корпоративен данък върху печалбите, които се генерират в Гибралтар, не се облагат с данъци. Има голяма разлика в доходите между Гибралтар и съседните територии. Какво ще се направи срещу данъчните обежища? и какво трябва да направи комисаря, за да може бъдещето отношение между Обединеното кралство и Европейския съюз да не е, представляват риск е, за е, финансите на държавите. Искам да бъда пределно ясен. От наша гледна точка, в деня срещу Брексит без делка, Обединеното кралство ще е, бъде трета държава за нас – това не е нещо, което сме искали, това не е наш проект, но това би могло да бъде е, независимото решение на Обединеното кралство. Ще видим. Следих диалога между Жан-Клод Юнкер и британския премьер. За нас въпросите са два ирландската граница няма да бъде твърда граница. Трябва а, изцяло да зачитаме споразумението от разпети петък. За да нямаме голям проблем с, между, с Ирландия след Брексит. Разговарял съм с госпожа Мей за Гибралтар. Беше постигнато някакво споразумение между вашето правителство, правителство на Обединеното кралство и Европейския съюз и трябва да зачетем това споразумение. Йоахим Шустър от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин Джентилони. Економическия и паричен съюз включва една, една изключително рестриктивна ориентация на бюджетите. В центъра са поставени цели за дефицита и задължението. Урсула фон обяви инвестиционен план за стабилна Европа, който трябва да мобилизира 100 милиарда евро за е, инвестиции. Хиляда, извинявайте. Според мен това ще играе ключова роля за а, подобряване на, на пазара, пък и за борба с климатичните изменения. Съгласен ли сте, че зеленият курс трябва да мобилизира както частни, така и публични е, е, инвестиции, да намери заместители на изкопаемите е, горива и да включи също така и стандарти за европейските зелени бонове. Uh, well, you, Благодаря ви, господин Шустер. Да, европейския зелен курс е огромен приоритет е, за новата комисия. Председателката фон дер Лайен беше пределно ясна. Аз лично съм изцяло съгласен. Един трилион е а, е, огромна сума, съгласен съм с вас. ще работим много усилия. Аз лично с заместник-председателя Тимерман, с заместник-председателя Домбровски, защото трябва да създадем добра среда за мобилизиране на частните капитали. Това е очевидно. Но за да постигнем това, трябва да добавим към частния капитал и публични средства, да мобилизираме и публични инвестиции в Европа. Този план, инвестиционният план за устойчива Европа, започва паралелно с плана Invest EU. Мисля, че InvestEU ще е, ще даде принос към а, е, инвестиционния план за устойчива Европа. Също така трябва да продължим работата по стандартите за зелените бонове. Това е една от нашите цели за близко бъдеще. Работата вече върви, както знаете. Последващ въпрос. Да, успешното осъществяване на една такава стратегия, особено ако успеем да започнем екологична промяна на економика, ще промени конкурентната ситуация на европейските предприятия спрямо предприятията извън Европейския съюз. За целта ще трябва да се, е, да се е, Направят така наречените Green Border Adjustments? Какви трябва да бъдат основните елементи на това? Както казах, е, е, работата вече е започната в службите на ЕКФИН. Посланието, мисля, че е пределно ясно – увеличава се инвестиционния капитал по целия свят. И по-специално капитала за инвестиции, е, за екологични проекти. Така че с нашите зелени бонове ще можем да създадем стимул за пазара и да формираме една положителна да създадем стимули за пазара, които да се, да се отразят положително в световен план. Преди да дам думата на следващия оратор. Ще ви кажа, че закъсняваме вече с 15 минути. Моля, съобразявайте с времето. Жил Гуае е? от Renew Europe. Благодаря, господин кандидат комисар. По време на последната предизборна кампания се изненадах от това, че гражданите ме питаха често за фискалната хармонизация в Европейския съюз. Мислих, че това е технически въпрос, а става, а, става ясно, че това е политически въпрос, който вълнува много граждани, не само във Франция. Вие споменахте този въпрос. Благодаря ви. Всички ние смятаме, че отговорът на Европейския съюз не е на висотата на очакванията на гражданите. Е, поради, не на последно място, процедурата за консенсус. Очевидно има нужда от консенсус, за да се премахне консенсуса. Това е парадокс, но не сме малко тези, които биха искали по време на този мандат да има конкретни стъпки напред е, има един сложен въпрос, е, който не мога да очаквам от вас да решите в рамките на няколко минути. Този проблем трябва да бъде раздробен на няколко дребни задачи, които са по-лесно решими и каква е първата конкретна стъпка, която ще предприемете, за да може е, по време на нашия мандат да отбележим конкретен напредък. Благодаря, господин Буае. Вие го казахте, за да се вземе решение за према, за отказ от консенсуса, е необходим консенсус. Очевидно, това е, е доста трудно. Но в своите встъпителни думи аз казах, че имаме нужда от а, м, сериозно политическо усилие. Това е усилие, което се подкрепя от гражданите, от заинтересованите лица. Е, и има нужда от, от това страните, които са в различно положение, да осъзнаят проблема Що се отнася до член 116, ако има ясни юридически предпоставки, нещата биха били по-ясни, но в пасарелната, по отношение на пасарелната клауза има нужда от сериозно политическо усилие. Ще ви дам само един кратък пример и това ще бъде една от първите инициативи, които ще предприема когато Европейския съвет взе решение да не работи по цифровото данъчно облагане. Страните, които бяха против, казаха, че не са против по принцип, а искат да изчакат изграждането на консенсус в международен план. Тази позиция ще се ще бъде повторена. Вие споменахте международни преговори по тази тема Г7, Г20, Европейския съюз – ще бъде силен участник в тези, в тези преговори, ако е единен. Ние много са унези, които ще следят въпроса много внимателно. Ще се опитаме да направим най-доброто. Има и някои допълнителни възможности. Възможностите са повече, отколкото бяха пред няколко месеца. Не бих казал, че съм оптимист. По-скоро не съм толкова песимистичен, колкото преди няколко месеца, защото разговорите между Европейския съюз и САЩ вървят и има няколко възможности за намиране на решение. Жозе Манел Фернандес от Комисията по заето СНП. Благодаря, господин комисар. Вие заедно с избраната за председател на комисията говорихте много за това, че трябва да сме издръжливи на външни шокове. Съответно, замислена е и системата за защита при безработица. Не е ясно обаче вие какво точно искате да направите тази система ще бъде финансирана чрез субсидии или ще има нещо като заеми за държавите или ще има нещо като смесен модел? Тази система ще засяга всички държави членки или само тези в еврозоната? Какви изисквания ще се прилагат, за да може да се получи достъп до тази система за подпомагане при безработица. Уважаеми господин Фернандеш, беше ми дадена задача да работя за определение на тази схема. Тази задача, естествено, няма как да бъде изпълнена в рамките на днешното изслушване – не е съвсем очевидно как точно трябва да се разгърне тази схема. Вие очертахте основните аспекти. Беше казано и какво не трябва да представлява тази схема. Не трябва да има постоянни трансфери, не трябва да се отслабва системата на структурните реформи – Не трябва да има автоматично отпускане на средства. Впоследствие можем да обсъдим и онова, за което вие говорихте. Заеми, кредити или подкрепа за бюджета. С оглед на съществуващото положение на финансовите пазари, отпускането на заеми е по- слаб инструмент, отколкото пряката подкрепа за бюджетите. Пряката подкрепа за бюджетите обаче изисква голямо финансиране, защото ако станем свидетели на външни шокове и то в няколко страни, ще трябва да се отпуска бюджетна подкрепа но това трябва да става естествено благодарение на сериозно финансиране, иначе няма как да стане. Когато започнем да говорим за определението на схемата, можем да споменем варианта за първоначална схема, възоснова на заеми и след това преход към директна подкрепа за бюджета. Ще видим какво ще стане. Ще ви кажа какво ще стане. Ще ви дам информация в идните няколко седмици, защото задачата ми е да действам много бързо. Ще работя заедно с вас. Допълнителен въпрос. Ще се използва ли общностния метод, за да се въведе малко повече, да се предвидят малко повече конкретни мерки? Ако става дума за заеми, трябва да има бюджетна гаранция. На какъв, в какъв размер ще е тази гаранция? Ако ще се отпуска подкрепа под формата на субсидии, трябва да се вземе решение за конкретната сума. Ще има ли горна граница? Ще се определя ли самата сума? трябва да определим какво ще се прави в зависимост от това дали схемата се основава на заеми или на помощ за бюджета, защото в двата случая има различни последици. В първия случай относително лесно можем да се справим с последиците. Във втория случай преки трансфери, последиците трябва да се обсъдят в хода на разговорите за многогодишната финансова рамка. Ще има нужда от финансиране в рамките на МФР. Мисля, че след няколко седмици ще мога да предоставя определение на тази схема – и да предоставя информация за различните последици от методите, които ще приемем в рамките на общностните решения. Благодаря. Еро Хейналома от социалистите и демократите. Господин Джентилони, впечатляваща е вашата политическа биография. Тя ще е предимство, тъй като ви предстои нелека работа. Една от големите теми е свързана с данъчното облагане. Вече чухме, че има призиви Европейския съюз да отиде още по-далеч, що се отнася до данъчното облагане, за да може всеки да си плаща дължимото. В тази връзка трябва да има справедливо данъчно облагане на цифровите гиганти – какво ще кажете за основните ви приоритети в това отношение? Облагането на големите технически гиганти. И на второ място, как виждате своята роля в хода на международните преговори, които текат в момента по темата цифрово данъчно облагане? Благодаря, уважаеми господин Хейна Лаума. Целта е ясна. Цифровата революция за първи път доведе до едно неприемливо положение, а именно стойността да се създава поради използването на данни, най-вече нашите лични данни. И в същото време данъците да не се плащат там, където се създава стоиността. Това е абсолютно неприемливо. Какво смятам аз. Имаше трудности в разговорите по предложението на комисията. Следователно, ние решихме да приемем за свое най-доброто, което се вижда в хода на международните разговори Г20 и други организации. Това може да изглежда като стратегия за бягство в лицето на трудностите. Сега обаче разбираме, че САЩ, например, изпитват сериозни затруднения с намирането на компромис в рамките на ОСР. Ролята на Европа е изключително релевантна в този контекст. Оптимист съм, че можем да намерим решение на глобално ниво. Това може да стане следващата година. Допълнителен въпрос има ли? Господин Джентилони в писмените си отговори казвате, че ако няма международно споразумение, ще има европейско предложение за цифров данък. Значи ще чакаме резултати или в хода на международните преговори, или ще чакаме предложение на комисията рано през следващата година, 2020. Прав ли съм? Да, програмата ми е пределно ясна. Ако идната година нямаме споразумение, ще има проект в европейски план. Това означава, че рамките на третото тримесечие ще започнем работата по европейско предложение. Няма да бързаме. Ще изчакаме да приключат международните разговори. Но аз съм готов да се ангажирам и то много сериозно с предложение от страна на комисията следващата година, ако няма международен консенсус. Благодаря. Ераст Уртасун от Зелените. Благодаря за това, че сте тук, господин Джентилони. Знаете, че предстои рецесия и ще трябва да използваме механизмите за стабилизиране. Ще трябва освен това да коригираме част от грешките, които сме направили в миналото. Правили сме сериозни грешки и не би следвало да ги повтаряме. Вече казахте, че трябва да се постигне напредък по отношение на реформите. пакета, шесто пакета, радвам се, че ги споменахте. Бих искал да разбера малко повече за фискалната политика и за цикличния подход към предложенията, които ще направите. Драги заяви, че е необходимо да разгледаме настоящите разпоредби и да видим дали не са твърде циклични. Какво трябва да променим, за да не задълбочим цикличния характер, цикличните тенденции в економиката, които просто водят до задълбочаване на проблемите. Процикличният ефект е много ясен – мисля, че Европейския фискален съвет също заяви, че има такъв риск и то много ясно. В хода на преговорите за промяна на двупакета и шесто пакета, ще трябва да се обсъди пътя напред. Вероятно това ще стане в средата на декември. Аз лично ценя високо философията на Европейския фискален съвет. Значи, прости, изпълними антициклични мерки. Тази философия отчита и възраженията, които бяха направени тази сутрин във връзка с някои твърде сложни и твърде дискреционни аспекти на пакта за растеж и стабилност. Всички знаем обаче, че решението за това какво ще се прави след преразглеждането ще бъде взето от колегиума и от институциите. Решението няма да е лесно. Аз лично винаги подчертавам думата амбициозност. Бих искал да променим своите правила, така че да станат по-малко, по-антициклични по-скоро, по-прозрачни, по-приложими. Но има и хора, които казват, че Проблемите могат да се решат чрез инструменти за тълкуване, вместо да се отваря котията с законодателни промени. Ще вземем решение до края на тази година. Последващ въпрос. Много ще зависи от вас. Вие ще трябва да създадете политическата динамика, за да тръгнем в съответната посока. Много е важно да се разгледат разпоредбите, регулацията, но трябва да се погледне и макроекономическата рамка. Това сте го казали в ваши писания от миналото. Твърди се, че вероятно не сме имали симетрично прилагане на процедурата за макроекономическите дисбаланси. Как ще се гарантира, че няма да се влушат, например, дисбалансите в рамките на пазара на жилища, ако се приложи съответната политика? Анализа на макроекономическите дисбаланси беше изключително полезен. Беше от полза да се дадат на държавите членки и на комисията не само насоки, но и предложения, идеи във връзка не само с традиционните финансови теми, но и по други въпроси. Личната задлъжнялост, пазара на жилища, положението с здравеопазването. Това са условия, по които трябва да се работи и трябва да укрепим рамката. Франческа Донато от ИДЕ. Е, Благодаря. Ще говоря на английски. Господин Джентилони, в писмените ви отговор поемате ангажимент за економическа политика, подкрепяща растежа, като подкрепяте баланс между спазване на бюджетните правила и устойчивостта, като прилагате съответна гъвкавост? Какви параметри ще използвате? Ще продължите ли да прилагате сегашните политически критерии? като допускате гъвкавост за правителства, които смятате, че заслужават това или ще прилагате различен подход. Благодаря, госпожо Донато. Гъвкавостта има свои правила. В смисъл, че правилата, определени в съобщение на комисията, която определя насоките на пакта за стабилност и растеж. Знаем какви са параметрите, чрез е, възоснова на които в диалога между държавите членки и комисията се очертават контурите на гъвкавостта. Има национални планове за реформа, представени от правителствата и има и инвестиции, и има специфична конкретна клауза за инвестиции. Много важни са и така наречените извънредни обстоятелства. Това са непредвидени условия. Аз не смятам, че когато се обсъжда и оценява гъвкавостта, не смятам, че би трябвало да има а, политически елемент. Е, уважавам вашето мнение, но като комисар по въпросите на економиката смятам, че критерият за гъвкавост трябва да бъде вдъхновен е, от е, насоки, които са, характер... са определени в нашата система. За да се възстанови растежа в еврозоната, вие напомнихте, че е необходимо да се приемат експезионистични политики. За съжаление, страните с висок публичен дълг, като Италия, трябва да проявяват предпазливо, за да спазват ограниченията на фискалния договор. Но като си има предвид, че трябва да се инвестира в по-изостаналите региони, като Южна Италия и островите, Смятате ли, че трябва да се приложи златното правило за инвестиции в инфраструктура, научни изследвания и за фондовете за, сближ... за сближаване? Благодаря. Ma certamente. Със сигурност И днес е, диалогът с е, отделните държави членки превижда с е, клаузата за инвестиции предвижда възможност за по-широки граници на гъвкавостта във връзка с инвестиционните планове златното правило, което се обсъжда и становището на Европейския фискален съвет предвижда конкретно за публичните инвестиции, свързани с екологични цели е пример за това. Това са въпроси, сериозни въпроси, които ще обсъждаме през следващите месеци. Ръкаеле Фито от ЕКАРЕ. Искам да се върна на темата за пакта за стабилност и да попитам конкретно дали смятате, че е полезно да се предприемат мерки по един много важен въпрос в бюджета, именно политиката на сближаване. Новоизбраният текст, но избраната председателка подчерта, че, това са, че е много важно да се инвестира в растежа и да се преразгледа пакта за растеж. И във връзка с преразглеждането ви питам конкретно, смятате ли да се, уве, да се извадят от ограниченията са да се извади съфинансирането, защото в противен случай с едната ръка се дава, с другата се взима. Пред... Вие казахте, че смятате ли, че може да се даде конкретен отговор на този въпрос, тъй като в крайна сметка е, се стига и до е, социално неравенство. Господин Фито, благодаря първо за въпроса. Легитимността на искането не подлежи на съмнение. В Европа е, се, този въпрос се обсъждал доста време. Аз изпълнявам ще ми позволите да подчертая един риск, който не можем да си позволим като комисия и европейски институции, а именно да си представим, че процесът на преразглеждане на правилата в случая прегледа на двупакета и шестопакета – могат да разрешат всички проблеми, които днес са в дневния ред. Като си има предвид, че съществуват и различия между държави членки и вътре в държави членки. Аз не казвам, че съм против тази хипотеза. Само изказвам, че правилата по пакта за стабилност и растеж, ако решим да ги променим по законодателен път, трябва да го направим, като подберем много внимателно приоритетите. Това не може да бъде като... Не можем да прилагаме принципа на зелката, в която сваляме листо по листо, докато намерим най-добрия приоритет. Темата за сближаване не е маловажна, но нека да вземем решение за приоритетите и нека да разсъждаваме по възможностите за законодателна промяна на пакта за стабилност и растеж. Защото ако останем на ниво по-ясно тълкуване, много от целите ще си останат нереалистични и ще останат извън обхвата на е, тълкуването. И така, по същата логика и в светлината на направените изказвания за различните закони за стабилност и финансирането на отделните държави членки, Моят въпрос е, не смятате ли, че би било много по-уместно от гледна точка на гъвкавостта да се предприемат мерки, без да се прилага гъвкавост насочена към безсмислени разходи, а да се направи връзка между гъвкавостта и инвестициите във връзка с пакта за стабилност и растеж. Аз мисля, че тук би било полезно да чуем ясни думи, защото в различни страни се правят предложения, които увеличават обществените разходи и се стига до отрицателни економически резултати, които в крайна сметка са пощърп на еврото. Да, ясно е, че ние трябва да се съсредоточим върху инвестициите, структурните реформи, онова, което води до растеж на нашата економика. Ако погледнем бюджета през последните, е, ако погледнем баланса през последните години, можем да кажем, че пакта за стабилност и растеж беше полезен за избягване на сериозни економически кризи, за намаляване на дефицита. Не успя обаче да доведе до значително намаляване на задлъжнилостта и не успя да улесни растежа, инвестициите и структурните реформи. Е, и по тази причина е, едно преразглеждане и реформа трябва да преследва именно тези цели. Сигфрид Моресан от Комисията по бюджет на НП благодаря, госпожо председател. А, искам а, да а, говоря за, с вас за последиците от европейския бюджет, защото е ясно, че след Брексит ще ни трябва допълнителни ресурси, с които да финансираме старите и новите си приоритети. И това е дискусията за собствените ресурси на Европейския съюз. Та сега става все по-важна. А, и в тази връзка и въглеродния данък по границите и първия ми въпрос. Смятате ли, че този данък трябва да е част от собствените ресурси? Втория ми въпрос е следния. До сега комисията не успя да приложи системата за собствени ресурси. Какво ще направите по-различно, защото сега ни е необходим успех? И как ще, усп... как ще убедите държавите членки да напреднат по въпроса за собствените въпроси? И третия ми въпрос е как въглеродния данък по границите ще се приложи така, че да не застраши конкурентоспособността? Uh, well, about, uh, own resources. Сега за собствените ресурси. Да, наистина, много от е, тях са в моя портфел. Не са мои, но са в моя портфел. Две неща – Имаме тарифа, имаме тарифи е, в нашия митнически съюз. Те са в основата на собствените ни ресурси. Има дискусия за 10% или 20% е, държава, разпределение между държава членка и Европейския съюз. Тази дискусия продължава. За ДДС не можем да видим незабавно какво е въздействието на нашите решения върху собствените ни ресурси. потенциала за собствените ресурси, е, проистичащи от е, данъчното облагане, например въглеродния данък по границите или консолидираната основа за облагане с корпоративен данък, са неща, върху които много сериозно трябва да поработим, началото на многогодишната финансова рамка, защото мисля, че тези, тези приходи не могат да постъпят още през следващите месеци. И това са неща, които вашата комисия трябва да обсъди. Ще се опитам да бъда колкото може по-бърз и ефективен, що се отнася до въглеродния данък по границите, но а, техническите, изработката на техническите правила не е лесна, знаете. Последващ въпрос. Знам за тези трудности, знаехме ги до сега. Точно за това сега са не необходими повече е, усили. За това трябва да се убедят държавите членки. Вашата Портфел включва а, и въпроси свързани с Амазон и така нататък. И първият ми въпрос тази връзка е за дигиталния данък. А, и вторият ми въпрос а, е какъв, а, какво ще бъде влиянието на, на, на собствените ресурси върху следващия бюджет. Благодаря. Моята идея е да имаме по-силна база на собствените ресурси. Защото бюджет базиран само на БВП е интерес, е, може би не е лош, но слаб за Съюза и за бъдещето. Трябва да увеличим собствените ни ресурси. Предишния комисар назова три начина за това. Аз ще работя по това, което е в портфела ми, с цялата политическа сила, която ще имам. Мога да ви уверя в това. Благодаря. Сега Ергин Ерогло от Обнови Европа. Уважаеми господин Джентилони, за много граждани и за мен принципа на собствената отговорност е много важен принцип, защото само тогава сме свободни в решенията си. Това се отнася както за личния, така и за обществения живот когато няма такава лична отговорност, е, вече се поставя под риск морала и се появява асиметрия. Е, при използването на бюджета трябва да се гарантира економичното използване на средствата и ни, нито една държава не бива да поема отговорно за другите. А, и ще спазвате ли принципа за а, така наречен no bailout, без спасителни фондове? Не успях да чуя началото на вашия въпрос, защото не си бях сложил слушалката. Чух две трети, не чух началото. Е, през първата една трета от моя въпрос просто казах, че много граждани и аз лично смятам, че е много важна личната отговорност и направих връзка между тази лична отговорност с отговорното и пестеливо използване на ресурсите и направих след това връзката с е, принципа за е, липса на спасителни финансирания. Да, трябва да споделяме принципа за споделената отговорност. Така ще правим и през подстоящия ми мандат. Съгласен съм с това, което казахте. Нямам какво да добавя. Последваш въпрос? Искам да ви благодаря за встъпителните думи. Много се радвам, че засегнахте въпроса за данъците, екологичен данък и цифровия данък. Колегата, който се изказа преди мен, също засегна този въпрос и вие не оставихте с впечатлението, че в Европа в национален план ще работите за намиране на решение за цифровите гиганти. Бихте ли могли да бъдете малко по-ясен по отношение на това, къде ще отидат така събраните приходи в европейския бюджет или ще се използват в националните бюджети? Eh, ma l'impegno sì sarà eh, un impegno internazionale. Да, ангажимента би бил международен ангажимент. Ще премина на английски. Спонтанна реакция. Uh, in Italian. Um, yes, the, we will have a... Да. Uh, eh, ще поемем международни задължения по отношение на цифровия данък. И сега ще имаме възможност да постигнем конкретни резултати, защото това не беше възможно до преди няколко месеца. Дискусията в ОСР се разви и там нещата вървят в посока за общо данъчно облагане е, на е, големите е, фирми. Не специално за цифровите платформи, но за големите компании. Мисля, че това е правилен подход, защото дигитализацията е факт в всички мултинационални компании, а не само в цифровите такива. И Европа мисля, че може да се съгласи с това. Благодаря, Никола Педичини. Eccomi, grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин кандидат комисар. Прочетах чрез сред задачите, които са възложени от председателката, вие е, ще работите по устойчивото развитие но заедно с това ще гарантирате спазването на пакта за стабилност и растеж, както беше казано. Как възнамерявате да освободите зелените инвестиции за страни с висок публичен дълг, които нямат буфери, защото според нас няма смисъл да се борим срещу климатичните изменения без да се подпомогнат всички европейски страни. Аз мятам, че има нужда от а, кураж да се постави под съмнение политиката на економии. А, само, че виждам, че вие винаги сте подкрепяли тази политика. Според нас тя доведе до а, криза, до рецесия в Европейския съюз, но със сигурност доведе до задълбочаване на неравенството вътре в държавите и между държавите членки. Какво смятате да предприемете? Смятате ли да прилагате политиката за строги економии, които са, която се оказа толкова вредна? Благодаря, господин Педичини. Когато се казва, че нашите правила за пакта за стабилност и растеж – не са постигнали, не са успели да доведат до растеж, намаляване на дълга и структурни инвестиции. Има, ня... има някои ограничения в правилата, но заедно с това трябва да отбележим и успехите, намаляване на дефицита и избягването на сериозни кризи. Когато говорим за нашите правила, не бива да си затваряме очите пред две неща. Първото е, че при всички случаи нашите правила на пакта за стабилност и растеж предвиждат възможността за стимулиране на публичните инвестиции. Ето защо прочутата гъвкавост за инвестициите е част от правилата. И на второ място не можем да пренебрегнем и това е, въжи не само за нашата обща страна, много често трудността пред е, публичните инвестиции е, няма връзка с европейските правила. Има, за съжаление, трудности не само в Италия, но и в други страни при инвестиране в удовлетворителни темпове, дори в ситуации, в които има средства и няма европейски ограничения. 10 секунди за допълнителен въпрос. Само за да кажа, че с ваше позволение Италия е блокирана от европейски механизъм, но италиански механизъм – който, вяр, който пречи на инвестициите, ако може да се предприемат смели мерки, е, така че е, е, ЕЦБ да не се намесва на първишния пазар, ще успеем да направим сериозни инвестиции в Италия. Имаме възможности, но не можем да ги използваме. Аз уважавам вашето мнение, но смятам, че ние трябва да си свършим работата по отношение на европейските правила, да ги направим, да, да бъдем максимално ефективни при инвестициите, но това не винаги е основната пречка пред ефективните инвестиции в отделните държави членки. Благодаря, Габриеле Бишов от социалиста и Демократите. Господин Джентелони, в миналото имаше дисбаланс между економическата, екологичната, финансовата политика на Европейския съюз. Сега е изключително важно економическото управление да се хармонизира с социалните цели. Както подчерта Урсула фон дер Лайен, крайно време е да се обединят пазара и социалния аспект днешната економика. Как възнамерявате да се съобразите с социалния аспект и как ще постигнете повече конвергентност, защото това е една друга наша цел. Ще излезете ли с за законодателно предложение относно това как ще е, се е, покриват държавните задължения. Госпожо Бишов, аз с е, основа на моя опит като премиер съм убеден, че е, трябва да има сътрудничество между социалните партньори, когато се правят избори за економиката. За това ще работя заедно с моя колега Николас Шмидт. Що се отнася до нашите правила, През последните няколко години европейския семестър все по-сериозно започна да включва социалното измерение. И това беше резултат е, от е, решенията от Гьотеборг за Европейски социален стълб. Смятам, е, че сега тази работа трябва да продължи и да отиде малко по-далеч. И в моя мандат ясно е записано, че трябва да а, интегрирам целите за устойчиво развитие на ООН, е, в европейския семестър. Както знаем, целите за устойчиво развитие имат е, силно социално измерение, не само силно екологично, но и силно социално измерение. И това ще бъде нов е, инструмент, е, с който да отдадем на социалния компонент мястото, което заслужава. Последващ въпрос. Независимо от това, смятам, че е хубаво да има един правен инструмент, основ, особено свързан с инициативата за минимални работни заплати в Европа. А какво, какво конкретно ще направите за а, увеличаване ролята на социалните партньори в европейския семестър на европейско и национално равнище? А, между другото, аз съм съгласен с предложението за минимално заплащане. Не го споменах, защото не е точно в моя портфел, но ще го подкрепя в колегиума. Относно европе, европейския семестър, мисля, че е въпрос е, и на а, обществена решимост е да се включат социалните партньори в процеса, в това число и в страните членки. То, защото този диалог ще ни помогне и ще помогне на Европейския е, съюз е, решенията му да станат по-разбираеми, решенията, които се взимат е, в рамките на европейския семестър. Луда Нидермайер, ЕНП. Благодаря. Господин Джентилони, тук зад вас съм. Гледам от високо на вас. Понякога парламента така постъпва. И така, относно данъчното облагане, Радвам се, че най-голямата част от вашите писмени отговори са посветени на тази тема. Говорихте за цифровата а, сфера. Искам обаче да кажа няколко думи за нещо, което много ни вълнува. А, така наречената CCTB и ATB. Има много важни неща, които трябва да се свършат за благото на единия пазар, но процесите са блокирани в съвета. Какво ще направите, за да ги разблокирате? Благодаря, уважаеми господин Нидермайер. Не знам дали да гледам към другите колеги в залата или към вас. Благодаря ви още веднъж. Реформата на ДДС и на общата данъчна основа за корпоративно облагане са двете най-важни части от моя портфейл. Двете най-важни части с данъчна насоченост. Що се отнася до реформата на ДДС, неодавна взехме изключително релевантни решения, особено що се отнася до електронната търговия – прилагането на практика на това решение ще бъде изключително важно за държавите членки в близко бъдеще. Има истинско предложение за реформа на ДДС. Естествено, ще вземем предвид факта, че реформите, които договорихме неодавна, е, ще трябва да получат и подкрепата или поне известна ангажираност от страна на държавите членки. ДДС няма да бъде незабавен приоритет за мен, но може би след няколко триместъра ще се взема с този въпрос през 2020 година. Що се отнася до CCCTB, това е абсолютен приоритет. Не можем да продължаваме с вътрешната конкуренция между държавите членки. Темата е свързана и с разговорите, които се водят в глобален план в ОИСР. -а. Аз е, лично смятам, че трябва да се продължи работата по това предложение. Последващ въпрос. Може да разчитате на моята подкрепа. Втория ми въпрос е свързан с е, така наречения данък е, по границите. Той е много важен за честната търговия. Кога ще се появи това предложение, тъй като от техническа гледна точка не е лесно и кога най-скоро то може да бъде приложено на практика? отговор. Мисля, че трябва да действаме много бързо относно така наречения данък върху въглерода по границите. Знаем, че има юридически и технически затруднения. Това обаче не би трябвало да означава, че трябва да чакаме. Възможно е тази мярка да бъде съпоставима с правилата на СТО, трябва да работим незабавно в тази връзка. Жозе Гузмао от Обедената левица, също тук отзад. Благодаря, уважаема госпожо председател. Господин кандидат комисар, тук отзад съм. Беше казано, че комисията трябва да бъде много по-активна що се отнася до економиката в Европейския съюз и най-вече економиката на излишъците. Когато имаме излишък, можем да действаме по-спокойно. Имаше изисквания за орязване на бюджета, за затягане на коланите, но не и за сериозни инвестиции. Видяхме сериозно затягане на коланите в Европейския съюз – трябва да споменем и ИПС и систематичните макроекономически дисбаланси. Аз не съм съгласен точно с това. Искам да попитам. Не смятате ли, че инвестициите са средство да се справим с недостатъци, недостига, който имаме в нашите економики? И на следващо място, смятате ли, че трябва да има годишен контрол по отношение на излишъка? Благодаря, господин Гузмал. Правилата съществуват и те не могат да се променят според економическата конюнктура и онова, което се случва в глобалната економика. Това обаче не означава, че нашата економическа политика винаги трябва да остане една и съща. Кризата, която отмина, кризата от преди 10 години, беше изключително сериозна. Продължи много дълго. Тази сериозна криза създаде много голям проблем с задлъжнялостта в някои държави. Всъщност тази задлъжнялост беше един от основните проблеми. И върху нея падна акцента основния акцент в нашите економически политики. Трябва да сме внимателни, що се отнася до управлението на дефицита и до това да се стабилизира дълга. Сега разбираме по-добре за каква степен на трудности става дума. Конюнктурата сега е много по-различна. Растежа се забавя. Не се знае колко дълго ще продължи това и доколко ще е дълбоко като проблем. В тази връзка, мисля, че нашите економически политики трябва да са насочени към растеж, към инвестиции – Съответно, онези, които имат фискално пространство, трябва да бъдат приканени да го използват, за да дадат тласък на растежа. Това не означава да се променят правилата, а означава да се адаптират правилата към промяната на економическата конъюнктура в Европа. Последващ въпрос. Един от проблемите за економиката най-вече на онези, които са задлъжнели, е, че дълговете трябва да се плащат, за да не засегнат другите в Европейския съюз. Говорихте за конкуренцията в областта на данъчното облагане. Говорихте за тази конкуренция като нелоялна. СССТБ се опитва да реши проблема. Това е проблем, който може да се реши в контекста на член 116. Какви намерения имате спрямо този член 116, за да може в крайна сметка да се определи минимално ниво на данъчно задължение в рамките на CCCTB? Казах и ще повторя. Не можем да приемем да се запази тази агресивна конкуренция в Съюза, възоснова на различни ставки на корпоративно данъчно облагане. Ще разгърнем това предложение и ще използваме целият наличен правен инструментариум. Знаем какви са трудностите, но мисля, че ние ще положим много усилия в комисията и в парламента. Благодаря Роберт Бедрон от Социалистите и Демократите, от комисията по бюджети. Госпожо председател, доколкото знам, аз съм следващия в списъка. Тук при мен пише господин Бедрон. Не знам, гледам списъка. Добре тогава. Деймиен Безелагер от Зелените, от Комисията по бюджети. Вероятно колегата ще вземе времето за изказване – Аз съм Джон Хауърд от Великобритания, от комисията по бюджет и списъка е променен. Извинява се председателката, не можах да видя вашето име, не знаехме и за списъка. Благодаря, госпожо председател. Господин кандидат комисар, в а, писмото с а, приоритетите си госпожа фон дер Лайн ви даде за задача да работите по плана за устойчивост и координацията на програмата Invest EU. В същото време обаче Комисар Домбровски ще отговаря за координацията на работата по плана за инвестиции и устойчива Европа и целта е да се генерират 1 трилион евро за климатични инвестиции в рамките на следващите 10 години. Съвет на Европа създаде също план. Как виждате разделянето на правомощията между вас и Домбровски с относно този план за устойчиво развитие и какви могат да бъдат последиците върху този нов план, познат като InvestEU? Благодаря. Принципно съм убеден, че ще си сътрудничим добре с заместник-председателя Домбровскис. В този конкретен случай, както и в много други, ще трябва да се координира нашата работа. Имаме различни инструменти. На първо място Invest EU. Парламента вече обсъди този инструмент в хода на разговорите за многогодишната финансова рамка. Този инструмент е насочен към осъществяването на различни приоритети. В рамките на така наречения център по InvestEU имаме необходимия технически капацитет – ще трябва да се работи и за инвестициите в устойчива Европа. Ще работим заедно. Домбровскис ще се специализира, ако мога така да се изразя, в набирането на частен капитал за този проект инвестиционен план за устойчива Европа. Знаете каква е амбициозната ни цел? Един трилион евро. Аз пък ще работя за разработването на плана и за насърчаването и разгръщането на програмата InvestEU. Имаме нужда от различни инструменти, за да привлечем инвестиции. Наистина имаме нужда от много инвестиции за Европа и за нашия екологичен преход. Благодаря. Последващ въпрос. Госпожо председател, много прост въпрос. Надявам се, че всички инвестиции в европейските програми ще бъдат устойчиви и насочени към климата или поне ненакърняващи климата. Какво ще направите, за да се гарантира това, което аз искам в програмите InvestEU и програмата за устойчиви инвестиции? Имаме методология за екологична оценка. Нашите служби неодавна започнаха работа и с тази програма. Те винаги разглеждат екологичното измерение на всички чужди инвестиции. Например, в рамките на InvestEU се разглежда устойчиво развитие и инвестиции в устойчива инфраструктура. Има обаче и други инвестиции. Екологични, цифрови, социални, в умения. Във всички тези инвестиции ще се внедри и екологично измерение и ще има ясна методология за това. Благодаря. Дамян Безелагер от Зелените от Комисията по бюджети. Господин Джентилони, Младите хора пострадаха особено по време на економическата кризи, като, която ги лиши от възможността да а, намерят а, работа. И искам да ви попитам за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Някои характеристики остават а, неясни. ще допуснете, ще направите ли така, че средствата да бъдат насочени там, където са необходими. Смятате ли, че ЕЦБ трябва да осигурява макроекономическа стабилизация? Аз мисля, че предложението, което беше потвърдено на среща на върха през юни за нови инструмент, а именно инструмента за конкурентно способност. Изближаване. трябва да бъде финансиран и да се счита за инструмент за стабилизация. Знаем, че разговорите за стабилизационния инструмент винаги са били трудни в съвета, но това предложение според мен е много конкретно. То има ясна цел, а именно подсилване на структурните реформи и подпомагане на сближаването. Този инструмент има нужда от сериозна, сериозно финансиране и това е личен ангажимент, който аз поемам пред вашата комисия. След, допълнителен въпрос. Каква е ролята на Европейския парламент, особено бюджетната комисия, при определене на критериите за отпускане на този инструмент и ще включите ли е, климата в критериите е, за отпускане и освобождаване от отговорност? Да, ще обсъдим заедно тези критерии на управление и приоритетите на инструмента. И със сигурност климатът като приоритет ще бъде взет предвид. Благодаря. Драго Списваро от Обнови Европа. Благодаря. Има консенсус, че структурните реформи са много важни за способност, стабилност и изразливост на сътресения, но изпълнението на структурните реформи се забави и периода след кризата може да се характеризира като неясно търсене на растеж. Това трябва да се промени. Не можем да продължаваме по-старото, по-старому. Изпълнението на реформите в страните, не членуващи в еврото, също заслужават внимание. Има връзка между е, еврозоната и економиките в страните извън еврозоната. Това не е пренебрежим въпрос. Економическите и социални разходи имат краткосрочен характер при реформи за квалификация, преквалификация, намаляване на бедността, реформата се характеризира с краткосрочни разходи. Въпросът е, ще поемете ли ангажимент като поддръжник на структурните реформи да се подкрепят усилията на нечленуващите в зоната за участие в петата програма за подпомагане на реформата. Благодаря, господин Писларо. Комисията и парламента ще играят важна роля в осъществяването на структурните реформи. Трябва да сме наясно, че това е приоритет, защото можем да предприемем различни мерки в контекста на забавяне на економическия растеж. Можем да предприемем по-отворени фискални политики, но структурните реформи в средносрочен план са единственият начин за постигане на економически растеж и благоденствие. Е, следователно, във всички сектори на нашата дейност има нужда от промяна в е, правилата, като приоритет е, ще се отдава на структурните реформи. Също така знаем, като избрани членове на парламент, че много често умората от структурни реформи не е свързана с европейски правила, а с национални фактори. Нестабилността, например, тъкмо по причината, по която споменахте, а именно е фактор, който не е за пренебрегване. В нашите страни се засилва политическата нестабилност и това отслабва тенденцията към структурни реформи и като европейски институции, тъкмо това е причината да поемем още по-силен ангажимент. Споменахте програмата InvestEU няколко пъти. Благодаря ви за това. Ние трябва да проявим по-гъвкаво изпълнение на европейския бюджет, но ще поемете ли ангажимент за засилване на елемента техническа помощ за подобряване на сближаването между държавите членки и разпределение през разпределението на средствата като имаме предвид различно ниво на развитие на финансовите пазари в Европейския съюз. Моят отговор е да, ние не можем да приемем идеята, че толкова важен план за нас InvestEU, който би трябвало е, да възлиза на 600 550 милиарда евро, е, ще бъде предназначен само за определени региони или страни. И ангажиментът, който аз поемам е, е справедливо разпределение на този план в целия Европейски съюз. Последният е Никол Геори от НП. Благодаря, господин председател. Ще говоря на унгарския. Аз казах, че доверието е много важно. Вашата роля би, може ли да се счита за достойна за доверие, след като доведахте до увеличаване на италианския дълг? И от гледна точка на структурните реформи в Италия е, не всичко върви гладко аз представлявам Унгария, която е застрашена от замразяване на средствата за сближаване и Европейската комисия продължава да настоява. Не смятате ли, че това е, е случай на е, двойни е, стандарти. Е, моята страна расте по-бързо от вашата. Какво мислите е, за е, двойните стандарти и как ще държите сметка за интересите на страните извън еврозоната? Благодаря, госпожо Геори. Искам да кажа напълно, пределно ясно, че няма да има двойни стандарти при прилагането на правилата. Това е въпрос на доверие. Разбирам това. Можете да очаквате това от казаното от мен тази сутрин. Можете да погледнете биографията ми. Но там нататък е въпрос на доверие. Това е мой ангажимент. Няма двойни стандарти. Това е и свързано и с моята лична с моя личен опит в италианското правителство винаги съм защитавал дори и в периоди, в които това не беше толкова лесно. Европейските правила въпреки че винаги застъпвах подход насочен към растежа така че няма да има двойни стандарти спрямо никоя страна и ще, се, е, ще работя за доверие между нас. Допълнителен въпрос. Сега е, конкурентоспособността на Европейския съюз. не бива да се а, нанасят щети на инвестициите. Има страни, които не са успели сами да се справят с проблемите. Когато са получили помощ, са успели да се справят с проблемите си, това число и безработицата. Сега трябва да видим какви мерки трябва да предприемем. Да ние трябва да, да създадем условия предприятията да растат. От това ще се определи конкурентно способността на Европейския съюз. Какво ще направите, за да не пострада конкурентно способността? Има много начини. Единият, например, е онова, което наричаме въглероден данък, за да не допуснем конкурентоспособността на нашите предприятия да пострада. От друга страна има единен корпоративен данък и много други аз не бих бил толкова песимистично настроен към това, което постигнахме по безработицата и създаването на работни места. Защото със сигурност проблемът си остава в много страни, особено в моите, особено в някои е, региони. Ако обаче погледнете към годините на криза, има напредък. Трябва да е, работим този напредък е, да се задълбочи и резултатите да станат още по-високи. Благодаря на депутатите за въпросите, благодаря на кандидат комисария за отговорите му. Господин Джентилон, имате 5 минути за заключителни думи. Преди да приключим заседанието, най-напред искам да ви благодаря. Проведахме 3-часова а, интензивна дискусия. Искам да благодаря и на преводачите, които както успях да се убедя през последните години, са на много високо ниво и ми дадаха възможност да работя по най-добрия възможен начин. Днешният диалог е етап от един демократичен процес. Често се говори за доизграждането на европейската демократична система. Аз искам да ви уверя, че подготвяйки се за това изслушване и провеждайки това изслушване, отговаряйки на вашите въпроси, беше за мен потвърждение на факта, че европейската демокрация има своите недостатъци, но съществува, функционира и това е ценност, на която да се опираме при, за бъд, в бъдещото развитие. За това ви благодаря. Позволете ми да се върна на един въпрос – по който бих искал да бъда още по-ясен, защото в хода на въпросите и отговорите повторихме някои теми. И основният, основното послание, което искам да ви предам е, че ще се стремя да не се да не допускам безисходица и тъпчене на едно място. Ето защо ще се опитам да привличам, доколкото е възможно и доколкото позволяват правилата, участието на парламента. Не можем да си позволим да тъпчем на едно място не можем да си позволим да не взимаме решения по много от проблемите, по които говорихме тази сутрин, от данъците до а, подхода ни към растежа, а, бюджетните правила и много други правила, които излизат а, от моя ресор. За да не, за да не допускаме застой, а, ние можем да се опираме на един инструмент. Това е политиката и доверието. Без политика, без да се стремим да изграждаме съюзи, и коалиции, да се споразумяваме с други групи, да не приемаме различията между юг, север, изток-запад. Без тази политика няма да успеем да преодолеем застоя. Имаме нужда и от доверие, при това взаимно. Без доверие няма да има победители и победени. Ще има само поражение на нашия общ европейски проект. И това е причината, поради която аз искам вашето доверие. Аз съм италианец, принадлежа към фамилията на социалистите и демократите. Но ако бъда утвърден като комисар за, по въпросите на економиката, аз ще бъда комисар по въпросите на економиката на цяла Европа. Моята партия ще бъде Европа и за това искам вашето доверие. За това искам вашата подкрепа и съм убеден, че ще си сътрудничим по най-добрия възможен начин в общ европейски интерес. Благодаря за тази сутрин. Благодаря, господин Джентилони. Закривам заседанието. Координаторите ще заседават при закрити врати за оценка на изслушването. Благодаря.